Good morning. We are going to... Добро утро. Започваме заседанието. Моля, заемете местата си. Първа точка от дневния ред е резултата от заседанието на координаторите от вчера след обед. Първата точка, за която бяха информирани координаторите, бе програмата за първото публично изслушване. Във връзка с гражданската инициатива, разпратили сме едно циркулярно писмо до всички вас което ви питаме, желаете ли да участвате и да ни съобщите, ако желаете. Дали сме ви графика. Водещата комисия ще е Енви. Това е заедно с ЕФЕТ. Вчера няколко депутата казаха, че участват. Надяваме се, че ще участват. Надяваме се да получим е, заявки е, и тази сутрин от тези членове, които са комисията петиции. Втората точка е работния портал. Дадах е, кратка е, работа по този много важен документ. Е, Надяваме се да свършим подготвителната работа в рамките на този мандат, така че който дойде който дойде след това, да започне с този толкова важен документ. Още работа ни предстои в следващите няколко седмици. Редица предложения бяха е, направени. Тези, които участваха в е, двата дни проверка на системата, дадаха предложение. С тези предложения се надяваме сега да можем да приключим е, работата в рамките на този мандат. Трета точка от координаторско заседание е господин Постинаро и господин Яв. Ни съобщиха за намерението си да пишат до е, генералния секретар Велер. В писмото те предлагат да се подобри е, действието, работа на тази комисия. Координаторите взеха под внимание това, без да бъде тяхна инициативата, т.е. инициативата си остава от двамата, които са подписали това писмо. Но писмото е на разположение, така че можете да го прочетете, ако желаете. По следващите две сесии ще раздадем дневния ред в следващите два часа, няколко часа, за да можете в предварителен порядък да, така, да одобрявате дневния ред е, като координатори, като членове. След това Салавракос, Тоска, Салавракос и Кяро поискаха да променим позицията си по една от петициите – сега една от тях ще е, определим като недопустима. Имаме и молба от Инаки, но там ще променим препоръката си по петиция 866 от 2013 и вместо да е допустима, ще решим, че е недопустима. Е, вместо да е недопустима, ще е допустима. Координаторите приеха това предложение. Шеста точка. доклада от е, европейския медиатор, последник от е, Frontex, конференцията на председателите, на конференцията председателите преди няколко седмици, не е, одобрихме доклада, който сме от омбудсмана, след е, предложение на нашия колега, говорецата на председателите реши да е, излезе със специален доклад в нашата комисия, така че сега ще започне необходимата процедура да започнем да работим по този специален доклад. По процедурата, молбите за процедура за е, поспешност и авторизациите, които започнахме по, тази, по това преди няколко месеца, Раздали сме списък с е, едни декларации за неотложност, което са, които са одобрени от е, координаторите в е, писмена процедура. Вчера получихме молба да се върнем към някой от тях по списъка четири нови искания за е, спешност от зелените. Във връзка с тях координаторите имаме. Връзка с тях координаторите резервираха, запазиха правото си за позиция, тъй като имаме писмена процедура, която тече, която ще приключи в петък. Беше раздадено и писмо, надявам се, че ще го прочетете, от комисаря Бърние във връзка с е, ратификацията на конвенцията от Маракеш. Знаете е, за е, нашата комисия изигра важна роля в това отношение, така че ние сме при, привилегировани партньори е, които разговарят с комисията по този въпрос, по-специално с комисаря Бърние. Писмото ви е раздадено, моля, изчетете го всички внимателно. Освен това, имате един е, документ на резюме, както и актуализирана информация за броя петиции, които сме получили, кои разглеждаме в момента и тези, които предстои да разглеждаме, за да сме сигурни, че работата ще протече както трябва. Не, сме, не решихме нищо на координационното заседание, е, заседанието на координаторите. Това е. Ако е, нямате коментари, ще сметна, че е, одобрявате е, е протокола. Тогава протокола е прият. Yes. Just me one moment. We are checking allora possiamo passare al punto successivo и така, сега да минем към следващата точка. Гласуване. Три документа, по три документа ще се гласува. Първият е доклада за европейското гражданство 2013. Докладчик е нашия колега Салавракос. Дали колегата Салавракос желая да каже няколко думи преди гласуването? Драги колеги, благодаря. Тук пред нас имам един текст, който в който участваха всички политически групи и те всички допринесаха към този текст. Благодаря. Благодаря, господин Салавракос. И сега да гласуваме. Във връзка с доклад за европейското гражданство 2013. Bolsonaro suggests to check the machines. Let's check our machine. Да проверим е, механизмите, машините. Гласувахте ли за край на гласуването? 16. 18 сме, всъщност. 18 сме.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 Така, гласувайте за втората част. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Отпада. Но да проверим. По втората част на компромис 3, моля. Изменение 43. Close the vote. Край на гласуването.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 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. За, против, въздържали се, отпада. Изменение 31. За, против, въздържали се, приема се. 34. За, против, въздържали се, отпада. 35. За, против, въздържали се, отпада. 36. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, отпада. 40. За, против, въздържали се, приема се. 41. За, против, въздържали се, отпада.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 въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, прието. 53 ще гласуваме разделно. Първа, по първата част за, против, въздържали се, отпада. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 56. За, против, въздържали се, отпада. 58. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57. За, против,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 Прието. 64 с устни изменения. Устно изменение. Някой, има ли някой против устното изменение? Не. Тогава можем да гласуваме по 64 за. Против. Въздържали се. Прието. 70 за. Против. Въздържали се. Прието. 71 за. Против. Въздържали се. Отпада. 72. За, против, въздържали се, отпада. 73. In favor. 73. За, против, въздържали се. Трябва да проверя, не е очевиден резултата. Гласувайте по 73, моля. is rejected. 9 to 9. Uh, значи отхвърля се 9 срещу 29 с двама въздържали се. Отпада. So, amendment 74 in favor against 74. За, против, въздържали се, прието. 75. За, против, въздържали се, отпада. 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. 78. За, против, въздържали се, приема се. 80. За, против, въздържали се, приема се. 81. Разделно гласуване. По първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 82. За, против, въздържали се, приема се. 83. С устно изменение. Някой има ли против устното изменение? Няма. Гласуваме отново в две части. Първата, по първата част. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отпада. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 разделно. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че по втората част трябва да направим проверка. Моля, гласувайте по втората част на 86. It was clear. Approved. Ясно, одобрение. Приема се. 15 е, срещу 5 против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 за, за 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 с устно изменение. Някой има ли против устното изменение? Няма. Да гласуваме по 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 с устно изменение, има ли против устното изменение? Няма. 16 за, против, въздържали се, не е ясен резултата, гласувайте по електронен път по 16, за 16. 15 на 6, одобрено. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 с устно изменение. Има ли против устното изменение някой? Не. 20 за,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 въздържали се, отпада. Сега окончателно гласуване, електронно гласуване. Начало, гласувайте, моля. Край на гласуването. Great success for... So thank you again, Mr. Salavrakos. Поздравени, господин Салавракос. с голямо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 Край на гласуването. 20, с 21 глас. Изменението е прието. И като че ли този, който координира вдигането на ръцете, не е достатъчно организиран. Сега следващия път параграф. Става дума за изменение 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. След това устно изменение, компромисно устно изменение по параграф 4а. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение в две части, първа част Извинете, има тук някаква грешка. Става дума за изменение 29, но всъщност гласуваме три части. Разделно гласуване. Yes, the list has been made. Просто списъка за гласуване не е погрешен. Всъщност става дума за едно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 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 40-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 10 за, 11 против. Отхвърля се. 41 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против. Нека да проверим по електронен път. Става дума за изменение 43. Край на гласуването. 21 за. 44-то. Нещата бяха абсолютно толкова ясни, че бяха неясни. 44-то. За против въздържали се отхвърля се. 45-то. Две части. Първа част за против въздържали се. Отхвърля се. Прощавайте, приема се, поправя се председателката. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19, устно изменение. Има ли някой против? В такъв случай гласуваме за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Нещата не са съвсем ясни. Нека да провериме. 67 изменение. Close the vote. Приема се с един въздържал се.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 18 за, 3 против. Прието. Благодариме на господин Валес. now the last votes on the working document on the fact finding visit to greece. Сега работните документи за проучвателното посещение в Гърция. Искате ли да вземете думата преди гласуването? Не, в такъв случай ще гласуваме направо. Amendment. Първо изменение. За, против, въздържали се, одобрява се. Второ изменение. За, против, въздържали се, прието. Трето. За, против, въздържали се, прието. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Пето. Има тук техническа поправка за, против, въздържали се, прието. Шесто с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Тогава за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо, също сусно изменение. Има ли против? Няма. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Прието. 9. За. Против. Въздържали се. Прието. 10. Със устно изменение. Някой против? Не. Тогава по десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 with an oral amendment and in two parts. An... 11 със устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Тогава на две части гласуваме. По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората за, против, въздържали се. По втората част на 11-то изменение. Yes, and we are voting the second part. No, we have, we have to vote the first part. We, we voted the first part. Вече гласувахме първата част. Току-що гласувахме по първата част. А сега гласуваме по втората част. Първата част беше отхвърлена, гласуваме по втората. Нека гласуваме поименно. С картите гласувайте, моля, по втората част на 11-то изменение. Прекратете гласуването. 20 за, 2 против. Е, приема се. 13-то изменение за, против. Въздържали се. Ще трябва да проверим по 13-то изменение. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 22 за, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. В такъв случай гласуваме разделно по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то с устно изменение. Някой има ли против устното изменение? Да, аз имам възражение. Госпожо председател, искам да възразя срещу това изменение. Защото то е добре да, да бъде свалено по причините, които бяха изтъкнати на заседанието на групата. Благодаря, господин Балдини. В такъв случай отпада устното изменение. Кой е за? 17, 17 е прието, 18 е оттеглено. Към 19 имаме устно изменение. Има ли някой против това устно изменение? Не. В такъв случай гласуваме по 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, прието 21 за, против, въздържали се, прието и сега гласуваме а, по целият, целият документ, гласуваме поименно, гласувайте, моля, прекратете гласуването и работният документ за констатативното посещение в Гърция е прият единодушно. И така, с това приключихме с гласуването. И както предвидихме и вчера, тук е представител на Гръцкото министерство по въпроси на околната среда. И сега давам думата на господин Ньокас. Благодаря, господин председател. Аз съм представител на Министерството на околната среда на Гърция и съм сътрудник на министра на околната среда. Бих искал първо да ви благодаря за каната да участвам в тази комисия, да присъствам на заседание на тази комисия. Ще се опитаме да да прилагаме вашите решения и с оглед развитието на нашата е, страна, економическото развитие на страната. Разбира се, е, това, тази част е, е, от нашата економика се нуждае от значително подобрение в нашата страна. Трябва да имаме и гаранции, че всеки потребител има съответната система за преработване и на, на отпадъците е, и е, ние предприехме съответните мерки за това. Вече има резултати, имаме и стратегически план, за да е, се е, предприемат действия в тази област и да се е, прилагат на практика последните новите разпоредби в тази област на Европейския съюз. Съответно, е, да се спазва съответната иерархия. Повече от 80% е, от, е, продук... от отпадъците в момента се изнасят и в тази връзка стига се до голям брой неконтролирани е, превози и е, пренос на отпадъци. Защо не са спазени е, съответните предписания на Европейския съюз последните години, в резултат на което всъщност огромни количества отпадъци биват нередовно и незаконосообразно депонирани и е, едно от е, тези нарушения бе отнесено, е, за едно от тези нарушения бе сезиран е, Европейския съд, но след това решението на съда не бе, не бе изпълнено, за да трябва правомерно да се депонират отпадъците. 6000 320 е, е, местата за депониране на такива отпадъци. Е, всичките са съобразени с съответните предписания. Бихме искали до 2024 година, извинете, 2000, искаме през 2014 година да депонирането на отпадъци да бъде законосъобразно. Разбира се, този, това прехвърляне на, на отпадъци е на най-низкото стъпало на директивата. Имаме план за управление на отпадъците, който сега се изпълнява. Например, вчера в Атина имаше една крупна демонстрация – от е, служители срещу тези планове за управление на отпадъците и срещу буквата и духа на закона, на рамковата е, инструмент за управление на отпадъци, Въз основа на този план всичко е, ще се промени ще се прилага също е, тази е, приоритизация според директивата, превенцията, е, рециклирането, повторната употреба и използването на отпадъци за генериране на енергия. Тази национална програма се осъществява регионалното управление, плановете за регионално, регионалните планове за управление на отпадъците е, също ще се осъществяват възоснова на националния план. На практика става така, че е, всичко се променя. Имаме планове, които на практика обаче не се осъществяват по начина по който трябва. 15 е, организации обработват е, отпадъци в нашата страна. Имаме договори за следващите 6 месеца с тези фирми. Тоест, едно крупно усилие се полага да се обработват и рециклират отпадъците и да се управляват е, по съответния начин. Един от е, е, начините е термичната обработка. Тази седмица това е отново тема на една, декора... на една указ, министерски указ. Имаме и пилотен проект, свързан с рециклирането на отпадъци. Това е до тук. Благодаря на ваше разположение сме, ако желаете допълнителна конкретна информация. Скуно тук не присъстват вносителите на петицията, затова ще дам думата на господин Тикас. Е, мама му стара. Е, да, е, благодаря. Една минута, едва ли може да се каже нещо съществено за една минута, но и миналия път го казах, ще повторя изслушах и миналия път това, което имаха да кажат европейските депутати. Наистина, те с основание не бяха убедени в своето решение. Последния път при януари, на 21 януари, се обсъждаше принципа за субсидиарност в тази връзка. Субсидиарността и този принцип Е, се отнася до правилното разпределение на правомощията. Т.е. трябва да сме наясно до къде се простират е, дейностите на Съюза и откъде започват тези на държавите членки. Разбира се, в тази област няма изключителни правомощия, е, само, само в случай, когато целите, съответните набелязаните мерки не са постигнали целта си ако не са постигнати целите от държавите членки, само тогава, възоснова на резултатите от тези мерки, и да се набележат по-добри е, цели и тогава вече би трябвало, тогава нещата минават в ръцете на Европейския съюз и на практика се прилага принципа на субсидиарност. Разбира се, съществува и принципа на превенцията и е, за това е, трябва да говорим, трябва да направим така, защото екологичните и, екологичните и економически фактори да бъдат взети предвид. Но е, в противен случай е, нашата дейност няма да има никакъв смисъл. Благодаря. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα. Е, благодаря. Благодаря на комисията за това, че предприемат тази мисия, е, това пътуване до, е, предприеха това пътуване до е, Гърция. Наистина много снимки има в резултат на него, много визуален видеоматериал но в известен смисъл нещата са като в процес романа на Кавка сблъскването на право и е, справедливост и несправедливост, ние в, на място наистина видяхме е, е ярки свидетелства на не, несправедливи действия. Е, е ни е, ненаказуемост е, в случаи, когато е, действия на известни е, органи на те водят до, до катастрофа и това са неща, които Европейския съюз вижда. Благодаря ви лично, благодаря на членовете на делегацията за усилията, които положите за вашето пътуване до Гърция, но ненаказуемостта си остава факт в Гърция благодаря. Мисля, че всичко сега е съвсем ясно. А, съжалявам, че нямахте достатъчно време да изложите всичко. Но трябва да кажа, че този въпрос е извън рамките на нашия нормален дневен ред. А, и просто дадохме ви думата, и като имаме представител на гръцкото правителство. Тоест, това беше един жест към гръцките граждани, засегнати от този проблем. А сега ще дам думата на колегата Каутис. И моля, придържите се в рамките на една минута. Е, честно казано, не разбирам, що за процедура е това тук. Имаме, изслушахме представителя на е, министъра е, и преди гласуването всичко това, не виждам какъв е смисъл, пак казвам, тази процедура. Можем да го направим, разбира се. Това е, е една комисия, която обръща особено внимание на демократичните принципи, но аз мисля, че е, щом като настоявате да чуете тези е, становища преди гласуването, окей, но съжалявам много, е, не приехме писменото ми е, е, е изменение. Аз е, още в дискусията, по време, по време на дискусията казах, е, че е, трябваше да се придържаме към това предложение, но разбира се, е, това е в ръцете на Министерството, на съответните органи. Може би трябваше да намерим по-добро техническо решение, е, което да е насочено към здравето, на опазване здравето на хората, както и околната седа, но мисля, че не сме си свършили добре работата, когато сме създали опасност за здравето на хората е, разбрахме обаче за какво става дума и е, Надяваме се, че нещата ще се е, развият по различен начин. Сега, разбира се, не искам да, кажа под, да поставя под съмнение това, което каза представители на министра, но мисля, че това ще да бъде избегнато, ако бяхме действали с съответните методи. Няма да променяме становището. И затова няма смисъл сега да започваме дискусия преди гласуването. Ние гласувахме вече по този въпрос. А колегите обсъдиха въпроса по същество. Знам, че има различни мнения. Обаче не мисля, че това е, имаше каквото и да е значение върху изходът от гласуването. И така давам ви думата само е, за да приключим. Благодаря, е, госпожа председател. Няма да отварям, да започвам отново този дебат. Вече, както то обсъдихме въпроса. Искам само да напомня, е, че трябва да благодарим на всички, които участваха в посещението на място. Хората ни позволиха да стигнем до резултата, беше гласуван единодушно от е, нашата комисия. Е, нашата работа е да подготвим една пътна карта, по която можем да продължим пътя нататък, да продължим да работим в същата насока. И много се радвам, че, защото докладът е много балансиран. И от крайния резултат можем да бъдем напълно доволни. Искам да благодаря на всички, които участваха, да благодаря на гръцките колеги, които улесниха нашата работа. Благодаря и на всички, които гласуваха подкрепа на този доклад. Председателката. Благодаря, Искам още един път да, да благодаря на колегите, които причастваха в този дебат и на представителя на гръцкото правителство. А тук сега стигам до петиция 1690 от 2012 година, внесена от Регина Шлах с австрийско гражданство. А, давам ви думата. Става дума за професионално обучение за лица, търсещи убежище. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за възможността да ви запозная с този документ. Ежедневно хиляди хора от по различни причини се отправят към Европа и търсят тук закрила от е, една или друга заплаха срещу тяхната личност. И е, много често това са високо квалифицирани и образовани хора, но при своето бягство те не успяват в багажа си да вземат своите е, дипломи и е, свидетелства за квалификация. Е, по този начин, е, ако въобще получат място за е, разрешение за работа в държавата, в която е разтовежда, това е работа като помощни работници, сезонни работници, докато трае процедурата за тяхто одобряване, могат да минат много години и по този начин те остават извън пазара на труда, може би за живот. Е, кандидатите за обежище губят е, е, в рамките на тази процедура, губят своята квалификация, което прави още по-трудно тяхто приобщаване към пазара на труда а търсещите обежище също имат право на работа, право на труд, и ако те имаха възможност да получат съответни места, това ще би имало много положителни аспекти. Например, желателно е в този смисъл да се проведе някакъв вид изпит, в който да бъдат установени техните, техния, тяхта квалификация, техните умения и знания, по този начин да се и да се търсят някакви минимални стандарти е, по този начин е, и едно такова удостоверение за е, квалификация би трябвало след това да се признава от всички държави членки на Европейския съюз. Какви положителни аспекти има този, би имало този подход? Това ще даде възможност на търсещите убежище да работят по своята професия да получават съответното възнаграждение, което е предвидено за съответния пост и по този начин да не е, правят дъмпинг на местните е, местната работна ръка. Също времено е, те няма да тъжат на социалната система. Търсите обеще биха, биха могли да бъдат. Да, освен това, работата ще им помогне да преодолеят травматичните преживявания от страната, от която са избягали. Друг положителен аспект е намаляване на престъпността, на работата на черно и просто ще се избегне създаването на такова паралелно общество, паралелна общност. Освен това, те биха могли да запълнят празноти е, в е, области, където е, няма достатъчно работна ръка в държавата, в която са. От това ще се имат полза и двете страни. Економиката на Европа ще засили своята конкурентоспособност на, европейс... на международните пазари това ще има и положителен ефект върху при евентуалното завръщане на тези щитовеща в своята страна родина, те няма да са загубили своята квалификация и ще са в състояние отново да се интегрират в е, е, страната по происход, е, да заработят отново. Това е, води до спестяване на средства за социални помощи и така нататък. Евангел, е, евангелската организация на жените в Австрия наистина изисква да се създадат такива възможности за търсите обежище, да получат възможност да работят по професията и да прилагат на практика знанията, които са получили в страната, от която идват по този начин те могат от една страна да издържат себе си и семействата, от друга страна да не, и да не загубят връзката с пазара на труда. Надявам се, че ще бъдат възприяти мерки, за да се направи това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, благодаря много за това, че представихте тази петиция. Представителя на комисията, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Да, напълно споделяме загрежеността на вносителя на петицията във връзка с предимствата, на които може да извлече Европейския съюз, ако използва максимално уменията на търсещите убежище. И тук идва въпроса за тяхното образование и тяхните квалификации. Както вие знаете, Става дума за директива от 2005 година, която регулира признаването на квалификациите в Европа, а също и така урежда въпроса за признаването на квалификации от една страна членка в друга страна членка. Това се отнася до няколко категории граждани на трети страни, които могат да получат еднакво третиране с, както с гражданите, с гражданите на Европейския съюз. По-специално за лицата търсещи убежище. Трябва да кажа, че от внасянето на петицията до сега нещата се промениха, тъй като бе приключен новият пакет по въпроса за убежището, който има пряко отношение към тези въпроси. Директивата за условията за приемане на търсещите обежище също дава възможност на бежанците след 9 месеца, а не след 12 да се включат в пазара на труда. Така че колкото по-скоро позволиме на някой беженец да практикува професията си, толкова по-голяма полза има нашата економика и по този начин ще запазим човешките ресурси, които се стичат в Европейския съюз. Другата директива, директивата за квалификациите, и в нея пряко се отговаря на загрежеността, на вносителя на петицията. Става дума за бежанци, които нямат документи, с които могат да докажат своята квалификация. Това е положение, в което когато се окажат бежанците, те често трябва да напуснат Европейския съюз. Тази директива задължава страните членки да улеснат достъпът на тези лица до международна защита, да докажат своята квалификация, без на всяка цена да трябва да представят всички необходими документи. Разбира се, Европейският съюз има редица фондове, с които може да помогне на страните членки да решат този въпрос. Както знаете, фондът за а, убежище и иммиграция се използва за тази цел. С тези фондове страните членки могат да използват възможностите, които директивата им предоставя. Също така необходимо е да се разпознава и познава информацията, разпространява информацията във връзка с признаването на квалификацията. Благодаря. Колегата Пекер. Госпожо председател, скъпи колеги, благодаря. Бих искал съвсем накратко да обобщя моето отношение към тази петиция. Първо приветствам дейностите сте на комисията. Нейните дейности сочат, че наистина посоката е вярна. С това става ясно, че имаме една единствена релевантна, на, на, на едно единствено правомощие, което наистина трябва да, да изпълваме със съдържание, да действаме и се надяваме по този начин е, да дефинираме и сроковете по, на държавите членки, е, колко е, трябва да трае процедурата, за да има полза от всичко това. Ето защо е, предлагам два вида подход, е, върху които да помислим в тази комисия. Един е да прехвърляме е, тази петиция със съответната препратка към комисията, защото двете комисии, Либе и Пети, е, извинява се, е, Либе и Employment, е, заетост, да, работят, да преработят и да работят по тези петиция и да дадат своето становище. Следващото ниво, както аз си го представям, е едно една анкета, е, защото е, ако държавата членка от своя гледна точка решава да, по отношение интеграцията на е, търсещите убежище, тогава наистина трябва сериозно да се помисли за един такъв изпит за установяване на признаване на квалификациите. Това трябва да се дефинира тук на ниво парламент и в съвета, но според мен това трябва да е, за е, действия в тази насока трябва да започнат още в е, рамките на тази, този законодателен мандат. Сигураменте. Иска ли някой друг думата по този въпрос? Респоста, в questo caso dalla Commissione con documento. Струва ми се, че комисията отговори на въпроса. Очевидно тя обръща голямо внимание на тази тема и това е, е достойно за одобрение. Е, става дума за законодателство, което в момента се работи. То ще помогне. Няма да бъде решен проблема от днес за утре, но несъмнено радостна е новината, че се работи по този въпрос. А сега. Е, предложението на господин Бекър е е много полезно и от, е, формална гледна точка. Приветствам това, което той каза, но не съм сигурен дали ще можем да направим е, това, което той предлага по времето на в рамките на мандата на този парламент. Е, напоследък нашите предложения не се взимат предвид от кабинета на председателя – Разбираме това, тъй като има други въпроси, на които се отдава приоритет за пленарните заседания. Трябва да обсъдим въпроса на заседание на координаторите и да видим дали може да се направи разследване в устен порядък. Е, не съм сигурен, както казах, че ще можем да направим това, което се предлага в рамките на мандата на този парламент. Благодаря за предложението, благодаря и на вносителя на петицията и с това ще приключа обсъж... дебата по този въпрос. Това значи, че може да минем към точка 16 от нашия дневен ред. Това е петицията на госпожа Пулпан относно участието в спортни събития и състезания на иммигранти без гражданство на Европейската е, на европейска държава, член на Европейския съюз. Имате 5 минути да ни кажете е, какво е най-главното в тази петиция. Но преди да ви дам думата, е, не, мислих първо да видим видеото, но нека първо чуем вас, след това ще видим видеото. Благодаря, госпожо Мацони. Благодаря, че ми дадахте думата. Благодаря на комисията и благодаря на представителите на Европейския съюз за тяхното присъствие. Аз представям Италианската федерация на чужденците в Европа и в Средиземноморския басейн. Целта е да се бориме срещу дискриминацията спрямо децата на иммигрантите и тяхното участие в спорта. Организирахме един семинар на тази тема, но тъй като нещата не се промениха, сега отправяме молба към вас, като се надяваме, че вие ще намерите решение на този проблем. Ако ни позволите, ще ще ви представим един видеоматериал, който е изработен от госпожа Изабела Пулпан, която е и жалбовносителка. Senza audio? Като че ли няма звук? Е, на практика вие разполагате с е, превода, аз мога да ви го изчета. А, можем всъщност да гледаме картините и аз да чета превода на. Sono tutti титули ди журнали. Става всъщност дума за заглавия на статии, публикувани във вестници. Можем ли да видим, ако обичате, диапозитивите, снимките? Спорт и гражданство мечтата на Дария. Дария е родена преди 11 години в Украина, но не може да участва в спортни състезания в новата си страна. Промеса синкро, но по Те не, те, не, те не могат да участват, защото са чужденки нито в състезанията по плуване или по синхронно плуване. Става дума за малко момиченце на 10 години, чието родители са от африкански происход. От 4 години чакам гражданство. Следващото заглавие казва иммигранти, иммигранти, които нямат право да практикуват спорт. Скъпи, скъпи представители на Европейския съюз, ние италианците не сме расисти. Аз самата сама а, гражданка на Европейския съюз от румънски происход и вече имам и италианско гражданство. Но а, спорта трябва да ни обединява, а не да ни разделя, защото спорта това означава култура, равенство и игра и достъп за всички деца в света. Европейския съюз може да предостави чрез достъп до спорта инструменти за борба срещу дискриминацията. Трябва сред, чрез регламентите тези неща да станат възможни. Бихме искали, че бихме искали спорта да стане инструмент и начин за интегриране, чрез спорта да е, събориме всички препятствия и бариери пред децата. Всички деца трябва да имат достъп до спорта, независимо от своята националност, е, раса, цвят. Всеки, всички деца, всички млади трябва да могат да, се, да участват в националните отбори на страната, която изберат не, не искаме само красиви думи, искаме конкретни решения на проблема. Ние създадахме един цокъл, а сега много ви моля да построите заедно възможността за тези млади хора да участват в спортните състезания. Грация. Е. Благодаря. Благодаря на госпожа Полпано за това видеопослание. А сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Комисията споделя а, казаното в тези петиции. Разбира се, бихме могли да потърсиме е, няколко решения. Първо, трябва да потърсиме юридическата правната основа. Знаете, че съгласно европейското законодателство и Лисабонския договор дискриминацията в спорта е забранена. Комисията е, направи преглед на изследване, извършено през 2010 година и счита, че препоръките, залегнали в това изследване, трябва да се прилагат и да бъдат взети предвид колкото се може по-бързо от държавите членки. Това е, на практика означава, че млади хора, независимо от тяхната възраст, трябва да имат достъп до всички форми и видове на спорт, е, независимо от тяхната националност. Европейският е, съд е, е се, се произнесъл по въпроса, така че ни защит, защитаваме тези е, правила и в случай на нарушаване комисията започва процедура срещу държава членка, която е нарушила тези правила. Същевременно трябва да провеждаме и една много по-широка кампания. Да, спорта наистина е, е инструмент за интеграция и за е, премахване и за борба с дискриминацията. В, няко, в, пети, в петицията са включени някои от препоръките на комисията от 2011 година. От 2014 година, както знаете, ние извършваме ние осъществяваме програмата Erasmus Plus, в която е залегнала глава, която специално е посветена на спорта и там се съдържат препоръки срещу, за борбата срещу дискриминацията и всички тези средства могат да бъдат използвани от държавите членки, спортните асоциации и други организации за защита на младите хора и достъпа им до спорта. Благодаря. Мисля, че а, сме на едно и също мнение а, и това ме радва. Има ли желащи да вземат думата? Не. В такъв а, случай мисля, че си а, отбелязахме, отбелязахме а, отговора на комисията. Петицията остава отворена и ще поискаме допълнителна информация от жалбоподавателите и ще видим дали е възможно дали да се започне процедура по нарушаване срещу е, италианската е, държава, ако има на лице е, такива очевидни нарушения. Е, бих приканила и жалбоподавателите да внесат е, допълнителна информация в е, нашата комисия и се надявам, че федерациите и органите, които защитават правото на младите хора на достъп до спорта, ще могат да използват всички средства, които са на тяхно разположение. Благодаря ви. Мисля, че изчерпахме тази точка от дневния ред, а сега минаваме към следващата точка. Давам думата на госпожа Делике, която ще ръководи заседанието вместо мен. So, let's have five minutes break. Нека да си починеме 5 минути, тъй като е, жалбоподавателката не се все още сред покажи ми, че има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

Uh, we should have started five minutes ago. Трябваше да започнем преди 5 минути, но колегите, които, които се интересуват от този проблем, отсъстват, така че очакваме всеки момент те да дойдат. Да, ако искате да започнем, аз нямам никакъв проблем. Добре. Добре, в такъв случай да започнем. Минаваме към точка 20. Петиция внесена от господин Виценцо Антонучо. Oh. Yes, um, no, it's not this, sorry. Съжалявам, не е това. Ще представя а, петицията. Става дума за моите две дъщери. Просто искам да ви да ви предоставя допълнителна информация след тази внесена на 17 октомври. Аз разполагам само с 3 минути, но не мога да ви представя всички документи, но мога да предоставя всички доказателства на вашата комисия. Проблема е че аз не мога да се вида с моите дъщери от май 2008 година. На 17 октомври миналата година тук е, вие гласувахте и междувременно аз получих само три становища или изявления на, е, от датското правителство, изискващо да, изискващи да заплата е, семейните, на детските надбавки за децата, никакви други никаква друга информация от датското правителство. Продължавам да нямам преки контакти с моите дъщери. И не мога да посета Дания и да се вида с е, децата, тъй като а, е, нямам а, право на а, е, контакт с дъщерите си. Нашите срещи се извършват в присъствие на майката. времено датските власти казват, че не разполагат с необходимата информация и нямат компетентността да разгледат моята жалба. Така че аз Мисля, че а, аз и другите преподаватели споделяме един и същи проблем на, края, на практика. Става дума за невъзможността а, родителите да поддържат контакти с децата си. Просто ако се прекъснат контактите между родители и деца, особено ако децата са по-малки, е много трудно в бъдеще да имате нормални отношения. Аз считам, че Дан, Дания нарушава различни конвенции и членове на конвенции на ООН и по-специално член 12.10.2 но също така в моя специален случай се нарушава и член 21.3 на Хакската конвенция. И последното нещо, което искам да кажа, и това е една молба, която ви отправям. А, просто не трябва да Yes, I will prefer to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 член 10.2 от Конвенцията на, на ОНЕ се казва, че трябва да има лични контакти и с двамата родители. Утре нашите деца ще бъдат европейци. Ако тези постоян, това постоянно нарушение на човешки прав, права а, продължава. Аз не виждам какви европейски граждани възпитаваме и какви европейски граждани ще растат. Вие представяте и още двама жалбоподаватели, така ли? Да. Става дума за Фабрицо Инфанте, който е следващият Фабрицио. Ще говоря и от негово име. Също няма право да посещава дъщеря си. Аз не мога аз не мога да се срещна с моята дъщеря и нямам никакви новини от Мартина от 11 години. Нямам никакви новини от Мартин от 11 години. Това е наистина нечовешко отношение спрямо един баща. През последните години просто се опитаха да прекъснат контактите. Доколкото разбрах от моят е, адвокат, нейното име е било променено и тя е получила ново име. Така че след, след като бяха прекъснати връзките между мен и Мартина, контактите между мен и Мартина, беше казано, че в крайна сметка бих могъл да имам някакъв пряк контакт с нея след навършване на пълнолетието й. и Кент Купър. На 12 декември 2013 година разбрах, че датското правителство подслушва моите телефонни разговори, чете моите имейли и така нататък. И по този начин се нарушават основните ми човешки права. Друг поподавател беше свидетел и видя разпечатани мои, теле, мои мейлове, транскрибирани мои телефонни разговори и така нататък. Секретарята разполага с информация къде да може да прегледа и да се запознае с тези документи. Well, we'll be better, yes. Thanks. Thanks. Okay. Um, this, uh, I asked this committee to formal request from Ms. Helton Schmidt, Prime Minister. Така. Аз поисках от комисията да предприеме първо де, де, действия, за да се наложат и санкции над правителството на Дания, което да заплати глоба от 5 милиона евро. Но, доколкото разбираме, имаме право на компенсация. И второ, наш, бих искал да поработа, доколкото е възможно да си сътрудна с правната служба на вашата комисия за представене на нашите е, казуси пред чов... Съда на човешките права в Страсбург. На нашите е, петиции са за е, неколко, не, неколкократното и редовно наруш, наруш, нарушаване на нашите права, е, избирателно използване на доказателства и на, налагане на а, мерки, дискриминационни мерки срещу нас, като се използват а, законовите средства, само когато те са а, в защитават датските граждани. Така че ние нашите права се потъпква, защото ние не сме дачани. Бих искал да благодаря на госпожа Мацони и на комисията по петициите за това, че приехте нашите е, петиции. Е, Кен Купър. Благодаря. Бих искала да уведома нашите членове, че ще разгледаме първо самите петиции, а след това ще е, помолиме комисията да излезе с е, становища. Така че просто комисията няма да се да дава отговори на всека една от е, тези комисии. Сега 17, 19 и 23 ще бъдат внесени от Марион Вайл Хартер. Госпожо председател, почитаеми дами и господа депутати, благодаря, че ми дадете възможност да представя моята втора петиция. Много от вас вече са имали възможност да се запознаят за, а, с последиците от а, насилието а, върху децата. Става дума за а, дискриминация от страна на датското правителство. А, а, съгласно а, дефиницията на ООН за защита на детето става дума а, за а, сериозна злоупотреба. Действията а, от отвличането на детето не само се поддържат, а подкрепят от датското правителство, но правителството всъщност помага на отвлеклия детето, независимо от това, че той е бил съден по-рано за подобни деяния. По този начин се узаконяват, узаконяват действията, извършени спрямо Оливер от 2010 година. Факта, че уважаваният експерт Йон Хилбърт който ще стане следващия датски съдият в Европейския съд по правата на човека, реши в 2012 година, че Оливер трябва да ми бъде върнат. Обаче датските власти е, не направиха това. Има също така решение, е, което задължава Дания да ми изгради достъп до детето, нещо, което не е направено. Госпожа Олкен, вие знаете за тези решения и както знаете, Моят случай не е изолирано явление. Ако искате да се закрие тази петиция, след това доказвате, че хартата за основните права няма никакво значение за вас и че децата в Европейския съюз нямат никакви права. И накрая, но не последно по значение, искам да ви прочета няколко реда от писмо, което получих през януари от Датското Министерство на правосъдието. В отговор на моето искане за достъп до детето. Чета. Съгласно Законът за публичните информация, правото на достъп на родителите от децата може да бъде ограничено, ако е необходимо е да се защитат интересите на външната политика на страната, включително отношенията с други страни и международни институции. По мнението на Министерството, съществува опасност външно политическите интереси на Дания да бъдат накърнени, ако тази информация бъде публикувана като оцени е, дали тази информация трябва да бъде направена публично достъпна, Министерството е, реши, че като се има предвид външно, имат външно-политическите интереси на империята, е, необходимо е ви да не получите достъп до тази информация. Много ви благодаря за това, че ми отделихте време. И моля, помогнете на всички деца, които отчаяно се надяват на вашата помощ. Сега следващите два случая. Става дума за... Извинявайте. Имаме тук само случаят на една Тима Шмидт Музолин, американка. Тя ни изпрати видеоматериал, ако ми разрешите, ще ви го покажем. ще да удачи.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 в Дания от 1997 година. Имам син на 10 години, който е американски и датски гражданин. През август 2007 година баща ми беше, беше заболял от рак и му оставаше малко да живее. Аз прекарах 3 месеца с баща си, за да му помогна и да му кажа с Богом. Хенрик е, не позволи на Коди да доме с мен и да посети е, умиращия си дядо. Той излъга, като каза, че не съм искала сина ми да дойде там. Дори въпреки, въпреки че е, и двамата имаме еднакви права на детето, аз имах право на пълно разкриване на фактите от социалният служител, който обаче не го направи. След това разбрах се служащ датската стратегия, че тя е да се създаде конфликт, така че Хенрик да може да получи единствено права, родителски права върху детето. Аз нито съм, а, а, нито използвам наркотици, нито по някакъв друг начин а, а, мога да бъда обвинена в насилие или прочее, но въпреки това се полагат всички усилия, за да бъда лишена от правата си на родител. Датските а, а, власти не а, помагат, а, за да се а, изпълнят моите права да виждам детето си. Аз обичам Коди а, и той ме обича. А, а, той е казал на своите учители а, и е потвърдил това е писменно, а, че той е дълбоко травмиран от това, че е отделен от мен. Е, аз като чужденка не мога да се ползвам от правата си, защото а, в Дания а, етническите а, датчани, които са мъже, а, а, имат всички права и могат да ме лишат от моите а, родителски права. Аз с, с голямо уважение се обръщаме в Европейският парламент. А, да помогне в, в тази непоносимо си, непоносимо, пълно търпимо положение в Дания. Това въжи не само за мен, за всички родители чужденци. Дания не осигурява съдебна защита и пренебрегва всички свои задължения в международното право и правото на Европейския съюз моля да бъдат възстановени родителските ми права, правото да виждам детето си, нещо, което беше нарушено от Дания. Включително да получа право, родителски права, които не могат да бъдат едностранно премахнати от датската страна да се изпълнят изискванията на Европейската конвенция за защита на човешките права и основните права, правата на човека и основните свободи. Е, чужестранните родители трябва да имат еднаква социална и правна защита в Дания, също както датските граждани. Това включва и правата на чуждестранните, родителите, които са чуждестранни поданици, да виждат децата си и да ги извеждат извън Дания. Независимо от това, че един родител е етнически даченин. Моля Европейският парламент да поиска от датските власти в името на нашите деца и на всички чужденци, родители, майки и бащи в Дания да получат своите права или да се приложат финансови дан... санкции срещу Дания. А, трябва да уведомя депутатите, че това беше 29-та точка а, от нашия дневен ред. А, сега ще се върнем към 17-та точка. Следващия случай е Тами Много, тя е американски граждан, Тами Норгорд с американско гражданство. Мога да ви дам е, ограничена информация, с която разполагам. Ще ви кажа какво е станало е, според тази майка. Знаем, че е, дъщеря е избягала няколко пъти а майката е била в осъдена на затвор по обвинение, че от, отвлекла дъщеря си. А, а когато дъщерята е избягала, майката е вече е била в затвора. Датската полиция също така е получила писмо от дъщерята, в което се казва, че майка й не знае нищо за нейното, за нейното поведение, за това, че тя е избягала. След освобождаването на майката от затвора, поради технически пропуски в съдебната процедура, според мен това е нарушение на правата на човека, защото когато някой бъде затворен, той има право на преводач, има право на адвокат, на съдебна защита, това не е направено. Моята, съгласно моята информация, дъщерята сега е в САЩ. Бащата е подал заявление за започване на производство за дете, което е избягало. Не знам докъде е стигнала работата но майката не знае какво да направи в момента. И тя ще ни предостави най-нова информация, щом получи такава. Благодаря. Ще продължим да разговаряме по тази позиция. А сега случая на госпожа Мари Катлин Аспелин с филипинско гражданство. Тя ме помоли да прочета нейното изявление, е, отпратено към комисията. Ние е, с ми и аз през е, януари 2013 година спечелихме нашето дело в Копенхаген. Аз имах право да бъда с сина си, независимо къде, и реших да се върна в Филипините. Сега съм в Филипините, имам стабилно семейство, работа, и вече близо две години, близо двете години, които прекарах в Дания, без сина си, там нямах нито работа, нито дом. Борих се с една система, която чието, чието последици се отразиха и на мен, и на сина ми. Когато открих от един документ в къщата на свекърва ми, че сина ми е записан в детска градина, отидах за да обясня за какво става дума. В общината ми казаха, че всеки баща има право да запише детето си в детска градина. но за това се иска съгласие на родителите. В общината също ме информираха, че нямам право да посещавам сина си, нито да го прибирам от детската градина. Същите органи, общински органи, ми казаха, че трябва да се съобразявам с искането на съпруга си, че мога да виждам си само два пъти на седмица по 4 часа. А, иначе той ще бъде даден за отглеждане в друго семейство. Всички тези действия целят да защитат моя бивш е, датски съпруг. би трябвало си на сина ми да се осигури еднакъв достъп до двамата му родители. Е, освен това, нито сина ми, нито аз сме е, жители на Дания. Бях, имах късмет, че намерих адвокат, който поначало не действа благотворително, без заплащане. Но в Дания има, имате право на безплатна правна помощ, но това не, не значи, че тя е съвсем безплатна. Сега пак трябваше доста пари да платим на този адвокат. През октомври 2012 година, само един месец преди да разрешението да си замина, съдът нареди на бившия ми съпруг през седмица детето да бъде пред мен. Аз трябваше обаче да, дам паспорта, да давам паспорта си, в, оставам паспорта си в полицията всеки път, когато взимах детето. Също така, очевидно трябваше да прекратявам работата си през всяка втора седмица. щом се доказва, че е, моят съпруг незаконно е, е прибрал детето, от, от, от това не, нямаше никакви последици. Тоест, е, аз загубих дома си, загубих е, кариерата си, загубих детето си, загубих всичко. Много пъти се опитвах да разговарям с съпруга си за това как можем да решим проблема, но той не искаше да разговаря може би имам късмет, че съпругът ми не беше достатъчно а, хитър да се обърне към медиите и да започне кампания срещу една чужденка. Сега, когато съм си обратно в къщи, вече опитваме се да а, изградим на ново живота си. А, получавам подкрепа, но смятам, че не трябваше да преживявам това, което преживях в а, Дания трябва да кажа, че комисията трябва да подчертае, че Дания е подписала страна по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и следователно трябва да зачита всички права, регламентирани в нея, в частност правото на семейен живот. В Дания изобщо не, обаче не уважи, зачете тези мои права. Ваше е Мари Катлин Денис, Аз Аспелин. И така стигаме до едно друго дело, 25. Госпожа Оксана Джувол ще го представи. Hello, ladies and gentlemen. I'm personally here today make a statement. Добър ден, дами и господа. Аз съм лично тук днес да направя едно изявление с надеждата, че това ще е, помогне да се спре на, на нарушаването на правата на човека е, в Дания. Скоро след като се роди нашето дете, съпругът ми, дъчанин, е, стана доста... Е, започна да се държи много грубо. Е, той е, отказа е, възможност на наша дъщеря. Е, той посещаваше заедно с дъщеря ни и роднините ни в Русия, за да покаже, че тя е дъчанка и има баща е, дачелин. Е, той е, държеше странно детето, хващаше за краката надолу с главата и я държеше така, като твърдеше, че това е необходимо упражнение за да... и е полезно за интелекта на детето. след това той започна да ме плаши, че ще изчезне заедно с Виктория и ще ми изхвърли вещите, ако не се пренеса от общия ни дом. тогава Виктория беше година и половина, когато е, трябваше аз да напусна. От 2010 година, когато Виктория беше на две и половина година, аз бях лишена от права върху детето, без каквито и да основания когато се опитах, е, потърсих съдействие в датската система, нямаше никакви е, обяснения. Е, времето за свиждане бе редуцирано от 7-5 дни. Единственият аргумент, който беше, който, по силата на който той получи пълно превар върху децата, беше, че аз съм рускиня. Сега, и че ще ответа Виктория в Русия. От тогава до този момент аз нямам права, права на детето, срещ, имам право от 14 дни е, в 5 дни да виждам детето, а той 9 от 14. Датския съд в решението си се позова на един доклад на датски експерт е, по права на децата, той препоръчва изцяло правото на, върху детето да бъде дадено на датския ми съпруг, защото според тях нашата дъщеря е по-привързана към баща си емоционално. Парадоксът е следния. По това време дъщеря ни беше е, едва на две години. Все още я кърмех така че, разбира се, е, че е, не би могла да бъде емоционално по-привързана към бившия ми съпруг. Е, моя е, съпруг е, лъжеше без всякаква, най безрамно без е, и неговите лъжи бяха прием, прияти, биваха прияти в датските съдилища, просто защото аз бях чужденка. Аз съдействах в детската градина, е, спазвах изискванията е, за срещи е, с детето и така нататък. Няма нищо в констатациите на социалните органи, че има нещо, което, в което аз бих могла да бъда обвинена освен, че ме лишиха от право върху детето и е, редуцираха контактите ми с детето, бях, е, получих отказ от датските е, власти за прекарване на вакансиите с Виктория извън Дания. Аз просто исках за няколко дни през януари да отида да замина някъде с детето, но ми бе отказано това. Този януари Този декември 2013, миналия декември всъщност, аз съм е, една е, добра майка, добре образована, съвсем е, прилична жена, имам право на нормален семен живот. Очаквам от вас, е, парламента, да помогнете на Виктория и на мен да е, отново да се обединим, да имаме, да аз да получа права върху дъщеря си с съответния е, график на срещи с детето и посещения, какъвто има и съпругът ми и възможност детето да бъде извеждано и извън Дания. Благодаря. Uh, we go to item uh, 26 uh, by Mrs. Annie Nielsen. Mrs. Annie Nielsen is there? Yes. Okay. Следващата петиция госпожа Ани Нилсен. В моя случай аз е, се загубих децата си, тъй като Дания наруши е, е три конвенции. Децата, конвенция за децата и за е, е справедлив съд. Това е нещо обичайно в Дания. В е, съображението за най добрия е, за интереса на детето не бе отчетен, тъй като детето не е етнически е, чист датчанин. В нашия случай органите казаха, че става дума за една груба и системна дискриминация, на която ние сме подложени. Дания не отговаря на, на задължение, не изпълнява задължението се да защитава нашите основни граждански права, това имаше сериозни последствия за моите деца. Никога не получих писмо, в което да ми се съобщи за правата ми на достъп до децата. Вместо това ми информираха, че завежда дело за отвличане на децата ми срещу мен. Бях обвинена в отличане още преди да влезе делото в съдебна зала. Сега, нарушаване Конвенцията за правата на човека, член 6, е, бях обвинена в, е, че не съм могла да предоставя съответната е, информация. Всичко това беше в резултат на погрешна, на, на, на е, е, невярна информация, подадена от моя съпруг. Освен това, от страна на съпруга ми бе подадена една некоректно попълнена декларация до датския съд. Датския съд Извинете, разтеях се за миг. Нито датски съд въобще не взе предвид доброто и интереса на детето в при разглеждане на делото. Върховният съд ми отрече, ми от... потвърди при е, съдата възоснова на документите. Всички документи, които бяха пратени от детската градина, от становището на психолога и доклада до общината не бяха зачетени правата на моите деца да живеят в, един, в атмосфера на сигурност, в семейна среда, бе всъщност това право на моите деца бе нарушено. Освен това, аз въобще не получих писмо от правоприлагащия орган през август 2011 година, т.е. получих писмо, в което ми е, ми е се е, припомняше, че информ... бях информирана, че трябва да се в съда с двете си деца. Децата преживяха шок два дни трябваше да подготвя децата за това, че трябва да се върнат в Италия без майка си. Защото декларацията, която обеща да прати съпруга ми, е, така и не дойде. Още повече, съда по правоприлагане, е, е, изпълняващ заповедта, отказа да потвърди решението, така че след 6 месеца, когато трябваше да се върна в Италия, аз се сблъсках с огромни проблеми с децата. Дания наруши, наруши и Хакската конвенция, алинея 13б. Повече от 14 дни децата прекараха в Дания. Те говореха само датски, е, баща им само италиански. Трябваше да убеда датските власти, че баща им ще е, остави децата сами. В това време те бяха на 3-5 години. Е, децата преживяха наистина е, травма. Е, това всичко е документирано. Аз е, търсих помощ от датските органи, но Както и да се опитвах да стигна до тях, получавах отказ. Първият, там, първия път ги помолих да ми, уреда, да ми бъде разрешена среща. Отговора беше, нямаме основание да ви е, разрешим такава среща. Последният път, при втората ми молба, отговарящия за делото, отговори през септември 2013 година, че е решил да не разследва е, делото, е, тъй като е в неговите правомощия като омбудсман на Дания да не го прави. Тогава правих писмо от италианския адвокат, е, с което датските органи бяха помолили да ми платят економически и финансово, тъй като бях принудена да, да остана в Италия Загубих право на, върху децата си за една година и в крайна сметка моят екс-съпруг успя да отнеме децата ми за винаги. Моля комисията да помогне на децата ми и на мен да отворим делото отново, да открием делото отново и да се надяваме, че отново те ще получат правата, е, които им се полагат като датски граждани. И моля комисията също така да ли помогне да разследваме, да не спира разследването на тези продължаващи и повтарящи се а, е, актове на нарушение правата на а, е, децата и на а, майки чужденки в Дания. Сега да минаваме на 27 а, точка. Госпожа Лая Гинсбергинс ще я представи. Аз представям случая от името на една майка, която от Исландия, която не може да присъства днес. Тя от години живее в страх от бившия си съпруг, баща на децата и в даден момент тя бяга от него. И министерството, министерство и каза, че ако тя замине в Исландия, за да спре е, това. Ще я защитат, но не го направиха. Миналата година полицията е задържала и вчера е затворила в затвор в Дания, без е, някакво обвинение повдигнато срещу нея. Тя няма начини да се оплаче е, живее в, от години в страх за дъщерите и себе си и аз наистина пледирам пред комисията да помогне на нея и децата и те е, имат отчаяно нужда от тази помощ. Благодаря. А сега а, е, ще представите и собствената си петиция 35, номер 35. Уважаема комисия, благодаря за възможността да говоря пред вас днес. Синът ми миналата година навърши 4 години, когато се прибра и всъщност стана жертва на злоупотреб грубо отношение от баща си. Аз трябваше да отидем в болница, но исках полиция. Бих искала да открия истината. Отидах при психолог детски психолог и я попитах, е, е за поисках обяснение. Тя ми каза, че това, което е казал е, синът ми е, за отношението към, на баща му към него е вярно. Той е, и е, е, се оплаквал и тогава заключението на психоложката беше, че сина ми трябва да бъде защитен от е, права на е, свиждане с бащата. правата обаче под е, своите... Бащата поддържа своите права на визитации е, и съда потвърди това. Аз е, не исках обаче да предам детето си на него, тъй като детето страдаше действително в този момент. Държавната служба, държавните власти не искаха да отменят правата на, на срещи с бащата, защото те вземаха за е, чиста монета думите на бащата, а не е, на моя син. Назначиха а, е, а, е, друг а, е, психоложка, която да каже какво е а, състоянието на нещата. Тя излезе с решение през декември. А, но резултата от това беше, че срещите и свижданията трябва да остават под наблюдение. Междувременно аз бях задържана и затворена за 6 дни, тъй като не исках да... Желанието си за защита си не си не исках да го предам. Бях освободена след 6 дни, 6 дни по-късно. В крайна сметка решихме, че е, вече ще е, се успокоят нещата за сина ми, но е, дни след това системата разреши на бащата да отново да, да поднови делото за права на детето. И така миналата година аз и децата ми, ние от тогава живеем като като бежанците, като преследваните евреи по време на Втората световна война. Ще трябва ли да преживеем това отново или този път някой ще се е, опита и ще прояви готовност да ни помогне? Благодаря. Благодаря. Точка 38. Госпожа МК би искала да защити своя личен живот. Нека да видиме видео. There's no sound. the problem. Should I read it? Hmm? Should I read her statement?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 Въпреки, че сина ми неколкократно е повтарял, че иска да се върне в къщи, в момента той е в специална институция за деца с обреждания, а той самият няма никакви увреждания. Всъщност това са само последиците от това, че е бил разделен с мене и че е изолиран от е, своето семейство, от своите приятели Моята майка не можа да види любимия си внук в последните си дни. Полицията не можа да повдигне наказателно производство срещу мене. Защото сина ми свидетелства за мен. Изчезнаха и докладите и от моите разпити. Успях да изчерпа всички възможни законни средства в, Дан, в Дания. Много ви моля по, на, а, осигурете на моето дете правото да бъде чуто. Бих искал да ви прочета последното писмо на сина ми до датските власти. Аз не искам път повече да виждам баща ми, защ... не го обичам, защото не обичам нещата, които прави. Не искам да хода в неговата къща, страх ме от него. А, много ви моля, не му показвайте това писмо, защото ще бъде много бесен срещу мене. Аз не искам да виждам баща си повече. Не искам да го опознавам повече. Никога пече не искам да стъпвам в неговата къща. Благодаря ви. Well, this is too much, I think. It's a very shocking day today. Мисля, че просто ужасно. Едва ли може да издържиме повече. Надявам се сега да видим и едно видео по точка 40.